И в началото на заседанието разполагахте с изключително опитен председател, а сега нещата са различни. А, аз нямам опит като председател, затова се надявам, че ще правите достатъчно уважение. И така съгласно член 7 или не първа от акта за назначаването на депутати в Европейския парламент, парламентът взема предвид избора на господин Хавиер Косопремил, който постъпва на длъжност от 15 юли 2014 година и съгласно член 3 Алинея 2. Той има право да вземе мястото си в Европейски парламент, стига да е попълни декларация, в която се казва, че не изпълнява функция противна на неговите дейности в Европейския парламент. А, групата ЕНП е, е подала искания за е, членство в конкретни комисии. Ако е, до края на днешното заседание няма възражения, те се смятат за прияти. Това бяха съобщенията. Е, сега преминаваме към дебата. Уважаеми колеги, започваме